Witam Państwa, proszę Państwa, możemy już rozpoczynać. Mamy małe. Дами и господа, нека да започнем с малко закъснение. Господин Декастро няма да присъства днес, но трябва да проведем гласуване. Надявам се, че ще можем да го направим бързичко. Господин Лайънс заяви, че не разполага с картата си за гласуване. Всички останали взели ли сте си картите? Добре. В такъв случай преминаваме към първата точка от дневния ред. Бих искал да ви напомня, че заседанието на координаторите, което първоначално трябваше да се гледа като точка 9 от проекта за дневен ред, бе отложено за следващата седмица, т.е. 27 януари. Следователно може да приключим по-рано, преди 12.30, което по никакъв начин не променя дневния ни ред за днес след обяд. Както знаете, съгласно дневния ред, след обед започваме в 3 часа. Ще имаме обмен на мнения с гръцкия министър на земеделието. Нашето заседание се излъчва в интернет. Ако нямате коментари по протоколите от предишните заседания, ги приемаме в настоящия им вид и преминаваме незабавно към точка четвърта от дневния ред. Управление на разходите във връзка с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях във връзка с здравето на растенията и растителния репродуктивен материал. Госпожа Лебран е докладчик. Тя ще ни представи резултатите от тристранната среща и консолидирания текст. Следващата точка от дневния ред е свързана с управлението на разходите, казва председателя. Доколкото разбирам, в резултат на дълги а, дискусии, в крайна сметка се е стигнало до политическо споразумение по документа. Доколкото разбирам обаче, не трябва да обсъждаме тази точка от дневния ред сега, а трябва да преминем към гласуване. Необходимо ли е да чуем какви са резултатите от тристранната среща? Ако не е необходимо, доколкото разбирам, можем да гласуваме. Okay. Okay. W takim razie przechodzimy do punktu piątego. Преминаваме към точка 5 от дневния ред бъдещето на европейското градинарство, стратегии за растеж. Доклад на госпожа Макентайер. Трябва да гласуваме доклада по собствена инициатива. Получили сме 167 изменения. Предложени са и компромисни изменения, които ще улеснят гласуването. Докладчика желая ли да каже нещо? If, if so. Ако ме приканвате да взема думата, господин председател, ще я взема. A, view... Това е първият ми доклад в тази комисия. Затова съм благодарна за доброто сътрудничество, в което работихме. Както казахте, имаме 167 изменения. Опитахме се да сведем до минимум списъка на гласуването, за да може по-лесно да гласуваме. Удовлетворена съм, както казах, от сътрудничеството, в което работихме в цялата група. Надявам се, че сега на масата имаме нещо, което ще получи широка подкрепа от всички членове на комисията. Всички знаем колко е важно градинарството. Още повече, че всички черпим от а, общата съскостоманска политика при толкова малко земеделски площи. Затова се надявам, че ще получим широка подкрепа, за което ви благодаря. Благодаря ви. В такъв случай, нека да гласуваме. Компромисно изменение 1. Ще гласуваме с дигане на ръка. Приема се. Изменение 40. За. Против. Приема се. Компромис хаш. Искате да проверим електронно ли? Добре, проверяваме изменение 40. Моля, гласувайте. Към гласувания. Край на гласуването. ще Приемто. Дякую. Приема се. Благодаря ви. Компромисно изменение ХАШ за против приема се.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 За. Против. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Замекам гласуване. Край на гласуването. Приемто. Приема се. Сега Преминаваме към изменение 54-то. Кой е за? Против? Приема се. Компромисно изменение J. За? Гласуваме J. За? Против? препрашам, еще поправка 55. Всъщност трябва да гласуваме изменение 55-то, поправя се председателя. Кой е за? Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. към гласуване. Край на гласуването. Благодаря на всички гласували. Отхвърля се. Компромис J. За. Против. Приема се. Изменение 62 за. Против. Нека да проверим начало на гласуването. Замекам гласувания. Край на гласуването. przeciw, także... Господин Лайонс е против. Отхвърля се. Razie poprawka 63. Изменение 63-то. За. Кой е за? Против. Приема се. Нека да проверим. Проверяваме 63-то. Начало на гласуването. Замека гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 64-то. За. Против. Приема се. 65-то. За. Против. Против? Нека да проверим. Проверяваме 65-то. Начало на гласуването. Замекам гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 66-то за. Против. Приема се.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 Приема се, казва председателя. Не, всъщност, кой е против? Приема се. Имаше един глас против. Изменение 75. За. Против. Нека проверим начало на гласуването. към гласуване. Край на гласуването. Приема се. Господин Лайенс е против, което означава, че изменението се отхвърля. Повтарям, изменението се отхвърля. Имаме 17 гласа за и 17 против, защото господин Лайън също гласува против. Компромис М. За, Компромис М. Против. Приема се. Изменение 85. За. Против. Мисля, че се приема, но нека да проверим начало на гласуването. Край на гласуването.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 Благодаря ви. Против? Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 91. За. Той е за поправка 90. Пана Николеско. Не, изменение 90-то. Гласуваме на госпожа Николеско. Кой е против? Отхвърля се. Изменение 92. За. Против. Отхвърля се. 93-то. За. Против. Отхвърля се. 94 за, против, отхвърля се. Компромис О. За. Против. Приема се. Изменение 97 за. 97. Против. Приема се. Ако не се лъжа. Нека да проверим. Начало на гласуването. Гласуваме 97 изменение. Край на гласуването. Приема се. Компромис е, Т. Отширам. Компромис П. Отпада. Изнете за. Против. Приема се. А сега компромис Q. Кой е за? Против? Приема се. А сега Изменение 102. Кой е за? Против. Приема се. Изменение 103. За. Против. Приема се. Изменение 104. За. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Гласувайте. гласуването. Това е изменение 104. Отхвърля се. Компромис R. Кой е за? Кой е против? Приема се. Компромис С. За. Против. Приема се. Изменение 113. За. Против. Отхвърля се. Изменение 114. За. Против. 114 изменение. За. Против. Отхвърля се. Изменение 116 за. Моля, дигайте ръка. Против. Приема се. 117 изменение. За. Против. Отхвърля се. Компромис Т. За. Против. Приема се.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 Приема се. 126 то изменение за. Против. Мисля, че се отхвърля, но нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Гласуваме 126-то изменение, напомням. Приема се. Искате да повторим гласуването по 126-то изменение? Мисля, че няма нужда. Добре. Компромис Ви. Кой е за? Кой е против? Приема се. 131 изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. Компромис довове. За. Против. Приема се. Компромис Хикс. За. Господин Дес. Приема се. Изменение 140 на господин Данта. За, против, отхвърля се. Компромис Y. За, против, приема се. Изменение 146. За, против,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 Нека да го проверим електронно. Гласуваме електронно 153-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Z. За. Против. Отхвърля се, мисля, но все пак ще го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно Z, компромис Z. Край на гласуването. Приема се. Е изменение 156 за. Против. Нека да го проверим. Моля, гласувайте електронно изменение 156. Край на гласуването. Отхвърля се. 157 изменение. За. Okej, okay, jest, rzeczywiście mam zapisane, przepraszam. Przechodzimy do poprawki 159. Извинявай, така, за председателя, това изменение отпада. Сега гласуваме 159-то изменение. За? Против? Отхвърля се. Изменение 161. За? Против. Отхвърля се. Компромис АА. Кой е за? Против. Приема се. Изменение 164 на Николеско. Кой? Кой е за това изменение? Против? Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте 164-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 165-то изменение. Моля, гласувайте. Кой е за? Против? Приема се. 166-то изменение. За? Против? Приема се. Компромис Б. За. Против. Приема се. Сега изменение 1 от точките от преамбюла. За. Против. Приема се. Изменение 2. За. Против. Приема се. Изменение 3. За. Приема се. 4. За. Против. Мисля, че се отхвърля, но нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Отхвърля се. Изменение 5 за. Приема се. Компромис Б. За. Компромис Б гласуваме за, против, приема се. Компромис А за, приема се. Компромис С за, приема се. Компромис Д за, Приема се. Изменение 15. За. Против. Приема се. Изменение 17. За. Против. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17 на господин Хауслинг. За. Приема се. Председателя се поправя. Трябва да гласуваме изменение 18. За. Против. Приема се. Компромис е за, против, приема се. Компромис F за, против, приема се. Изменение 24 за, против, Изменение 24 за, против, приема се. Изменение 25 за, против, отхвърля се. Но нека да го проверим електронно. Гласуваме електронно изменение 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 Няма против. Приема се. Нека да го проверим. Изменение 30. Мисля, че лявата страна на залата ще гласува за това изменение, но все пак проверяваме го електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 31 на господин Хауслинг. За. Против. Отхвърля се. Изменение 32. За. Против. Нека да го проверим. Моля, гласувайте електронно 32 изменение. Край на гласуването. Приема се. Изменение 33. За. Моля, гласувайте. Изменение 33. За. Против. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте по 33-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 34. За. Против. Приема се. Сега гласуваме цялата резолюция в изменения вид. Кой е за цялата резолюция с измененията? Извинявайте, каза председателя, трябва да гласуваме електронно. Моля, гласувайте електронно по резолюцията. Край на гласуването. Приема се. И така. Przejdziemy teraz do głosowania nad raportem pani Paulsen. Сега преминаваме към гласуване по доклада на госпожа Марит Полсен. 104 бяха внесените изменения и 9 компромисни изменения бяха предложени от политическите групи. Госпожа Полсен, искате ли да се изкажете преди да преминем към гласуването?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 Благодаря. Приема се. Изменение 2. Благодаря. Приема се. Кой е за изменение 3? Благодаря. Приема се. Кой е за изменение 4? Благодаря. Приема се. Изменение 5 за. Благодаря. Приема се. 6 за. Приема се. Благодаря ви. И сега изменение 22, кой е за, кой е против. Благодаря ви. Приема се. Изменение 23, кой е за, кой е против. Приема се 24, кой е за. Поправка 25. No, no. Приема се 25. А, извинете. Става дума за 27. Да, 27. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 28. Кой е за? Кой е против? Отвърля се. Ще проверим 28 по електронен път. А не, чувам, че няма нужда. Затова преминаваме направо към 29. Кой е за, кой е против? Моля за извинение. Но тъй като господин Бове каза, за, че той иска поименно гласуване и той след това промени мнението си, затова и аз промених мнението си. Моля да ме извините. 29. 29. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Приема се. Сега 31. Кой е за 31? Благодаря. Кой е против? Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Господин Лайен е за. Отхвърля се обаче, защото е 16 на 16, а не. Да, отхвърля се. При... Сега преминаваме към компромис едно. Кой е за? Благодаря ви, приема се. 35. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Приема се. Добре, нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте по изменение 35. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Кой е за? Благодаря ви. Приема се. Изменение 40. Кой е за? Изменение 40. Благодаря ви. Кой е против? Приема се. Компромис 3. Кой е за? Благодаря ви. Приема се. Изменение 45 за. Благодаря ви. Кой е против? Отхвърля се. Компромис 4. Добре, нека да проверим по електронен път. Изменени 45. Моля гласувайте. 45. Край на гласуването. Благодаря ви. Отхвърля се. Компромис. Извинете. Компромис 4. Кой е за компромис 4? Благодаря. Приема се. Изменение 48. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Отхвърля се. Изменение 49. Кой е за? Благодаря. Приема се. 47 за. Кой е против? Отхвърля се. Компромис 5. Кой е за? Благодаря. Приема се. 52. Кой е за? Благодаря ви. Приема се. 53. Кой е за? Кой е против? Приема се. 54. Кой е за? Приема се. 82. Кой е за? А, то отпада. Извинете. Компромис 6. Кой е за? Благодаря ви. Приема се. Преминаваме към компромис 7. Кой е за? Благодаря. Приема се. 64. Кой е за? 64. Благодаря. Кой е против? Отхвърля се. Благодаря ви. 65. Кой е за? 65. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Приема ли се или да проверим? Проверяваме по електронен път. Моля, гласувайте. 65. Край на гласуването. Край на гласуването. Господин Лайл. Добре. Отхвърля се. Компромис 8. Кой е за? Благодаря ви. Приема се. Изменени 70. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Благодаря ви. Приема се. 71 за. За. Против. Кой е против? Приема се. 72. Да проверим по електронен път ли? Добре. 71. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 на 17, тъй като господин Лайен е против. Отхвърля се. 72, кой е за? Моля, вдигнете ръка. Благодаря ви. Кой е против? 72. Приема се. Компромис 9. Кой е за? Благодаря ви. Приема се. Изменение 80. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. А всъщност вече сме гласували по него. Той е обхванато 81. Кой е за изменение 81? Благодаря ви. Приема се 83. Кой е за? А, отпада. Добре. Следващото 84. Е Кой е за? 84. Кой е против? Приема се. Следващото 86-то изменение. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Приема се. Сега 90, кой е за? 90, кой е за? Благодаря ви, кой е против? Приема се. 91, кой е за? Против? 91 се приема. 93 отпада. 94 кой е за? Благодаря ви. Против? Приема се. 95. Кой е за? Благодаря ви. Приема се. 97. Кой е за 97? Благодаря ви. Приема се. 98. Кой е за? Против. Мисля си, че се отхвърля, но нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте по изменение 98, край на гласуването. Отхвърля се. 99. Отпада. А не. Както се оказва, не. Гласуваме по 99. Моля, вдигнете ръка, който е за. Благодаря ви. Кой е против? Приема се. 100. Кой е за? Против. Приема се. Поправка 101. Той е за поправка 101. Той е за... 101. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Благодаря ви. Кой е против? Отхвърля се. Сто и две. Кой е за? Благодаря ви. Приема се. Сега 103. А, не, извинете, 104. 104. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Приема се. Сега изменение 7. Да, изменение 7. Кой е за? Благодаря. Приема се. Изменение 8. Кой е за? Благодаря. Приема се. Изменение 9. Кой е за? Кой е против? Приема се. Изменение 10. Дали да гласуваме по електронен път и така. Кой е за изменение 10? Благодаря ви. Приема се. 11. Кой е за? Благодаря. Приема се 12. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Приема се. 13. Кой е за номер 13? Кой е против? Отхвърля се. 14. Кой е за? Благодаря. Приема се. 15 за. Благодаря. Кой е против? Отхвърля се. 16. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Отхвърля се. 17. Кой е за? Благодаря ви. Приема се. 18. Кой е за? Приема се 19. Кой е за? 19. Кой е за? Кой е против? Приема се. Или да проверим по електронен път. Добре, проверяваме по електронен път. Моля, гласувайте по 19. Край на гласуването. Да, отхвърля се. Дори ако отчетем гласуването на господин Лайн. 20. Моля, гласувайте. Извинете. Моля, вдигнете ръка, кой е за 20. Кой е против? Отхвърля се. 25. Извинете, 21. 21. Кой е за? Кой е против? Отхвърли се. Сега гласуване по целия текст. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. This is 20.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 Przechodzimy do punktu siódmego. Сега точка 7 от дневния ред. Становище от господя Раймерс относно контрола и други дейности, извършени с оглед гарантиране прилагането на законодателство в областта на храните и фуражите. ЕНВИ е водещата комисия, но нашата комисия има споделени правомощи в съответствие с член 50. По редица разпоредби на 300 са внесените изменения и също така има компромисни изменения. Предлагам да преминем към гласуването, освен ако госпожа Раймерс не иска да вземе думата. Искате ли да вземете думата, госпожо Раймерс? Окей. Okay. Przechodzimy, przechodzimy до głosowania. Ако не, тогава направо започваме с гласуването. Блок пирши. Кто е за? Гласуване на блок номер едно. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Благодаря ви. Кой е против? Против? Мисля се, че са отхвърлено. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Край на гласуването. Господин Лайен е за, но така или иначе се отхвърля. Дори господин Ланда е против. Все едно се отхвърля. Сега преминавам към гласуване анблок номер 2. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Кой е против? Кой е против? Мисля си, че се приемат. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте по блока от изменение номер 2. Замекам głosowanie. Przepraszam. Край на гласуването. Окей. Okay. Било Było Преводжиме таки млажи. Отхвърля се с ясно мнозинство. Сега изменение 24. Изменение 24 на докладчика. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Деветдесет и шест. Кой е за? Против? Приема се. Двадесет и за? Кой е за? Благодаря ви. Против. Отхвърля се. 26. Сега кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Отхвърля се. 27. Кой е за? 27. Благодаря. Кой е против? Отхвърля се. 97. Кой е за? Благодаря. Приема се. 28. Няма гласуване по него. 101. Кой е за? 101. Благодаря. Приема се. 102. 102. Приема се. 103. Нека да повторим гласуването по електронен път. Господин председател, извинете, не разбрах да казвате, че се гласува по 102. Само чух, че казвате, че се приема. Може би нещо е свързано с превода. Моля за извинение. Когато видях, че координаторите са единодушни и всички гласуваха за, както обикновено в такива случаи не моля да се гласува против, защото виждам ясно мнозинство. Може би от гледна точка на процедурата това е недостатък. Приемете моите извинения, трябваше да го обясня. Да, разбирам вашето обяснение, господин председател, но аз просто не чух изобщо да обявявате гласуване.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 Замекам гласование на поправка 101. Край на гласуването по 101. Приема се. 102. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Кой е против? Отхвърля се. 103. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Против. Отхвърля се. 32. Кой е за? Кой е против? Приема се. 105. 105. А, извинете. Първо 34. Кой е за? Може да вдигнете ръка. Кой е против? Отхвърля се. 304 се отхвърля. 105. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Приема се. 106. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Против? Приема се. 107. Кой е за? 107. Кой е против? Отхвърля се. 35. Кой е за? Против. Приема се. Сега. 110. 110. Кой е за? Благодаря. Против. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте по 110. Край на гласуването. Господин Лайн също така е против. Отхвърля се. 112. Кой е за? Приема се. 36. Кой е за? Благодаря. Приема се. 114. Кой е за? Против. Приема се, но нека да проверим по електронен път. 114. Моля, гласувайте. 114. Край на гласуването. Отхвърля се. 116. Кой е за? Против. Отхвърля се. 118. Кой е за? 118. Кой е против? Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте по 118. Край на гласуването. Приема се. 119. Кой е за? Приема се 120. Кой е за? 120. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Кой е против? Приема се. 121. Кой е за? Благодаря. Приема се. 37. Кой е за? Благодаря. Приема се. 38. Кой е за?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 гласувания 125 за, против, отхвърля се. Изменение 400 за, против, приема се. Изменение 127 за, против, против 128 за. Приема се. 129 за. Против. Отхвърля се. 131 за. Против. Отхвърля се. 41 за. Приема се. 133 за. Przepraszam bardzo, poprawka 135. Извинявам се. Гласуваме 135. За. Против. Приема се. 137 за. Против. Отхвърля се. 138 за. Против.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 Приема се. 142. За. Приема се. 143. За. Против. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Гласуваме 143 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към 145. Кой е за? Приема се. 143-то ли? Не, 43-то гласуваме. Кой е за? Против? Приема се. Не, 44-то за. Против? Отхвърля се. 148 за, против, отхвърля се. 45 за, против, приема се. Сто четиридесет и девето за.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 47 за. Приема се. 157. Госпожо докладчик. Един въпрос във връзка с процедурата на гласуване като цяло имаме а, свободен мандат. Така че не е достатъчно само да гледате координаторите. Понякога координаторите получават пълната подкрепа на групата или не. Така че трябва да питате кой е за, кой е против и кой се е въздържал. Председателя. Приемам казаното от вас. 47 изменение гласуваме за. Против. Приема се. 157. За. Четиридесет и осмо гласуваме, извинявам се. Но пък то беше оттеглено. Значи гласуваме 158. 158 за. Против. Приема се. 159 за. Против. Приема се. 160 за. Против. Отхвърля се. 161 за. Против. Приема се. 162 за. Против. Приема се. 163 за. Против. Отхвърля се. 164. За. Против. Отхвърля се. Нека да проверим. Проверяваме 164. то Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 164-то се отхвърля. 49-то сега за. Против. Приема се. 165-то за. Против. Приема се. 166 за, против. Кой е против? Приема се. 50 на докладчика за, против. Приема се. 51 също на докладчика за, против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 170 за, против, приема се. 171 за, против, приема се. 172 за, против, Нека да проверим. Начало на гласуването по 172 изменение. Край на гласуването. 74. За. Против. Отхвърля се. 175. За. Против. Отхвърля се. 176. За. Против. Отхвърля се. 177. За. Против. Отхвърля се. 178. За против, приема се. 179 за, против, приема се. 182 за, 182 гласуваме против, Нека да проверим по електронен път начало на гласуването. 172. Край на гласуването. Приема се. 184. За. Против. Отхвърля се. 186 за, против, отхвърля се. Нека да проверим 186-то изменение, начало на гласуването. Изменение 186. Край на гласуването. Отхвърля се. 187 за, против, отхвърля се. Да проверим ли? Добре, нека да проверим. Гласуваме 187 изменение. Край на гласуването. Гласуваме анблок номер 3. Не, номер 4. Анблок номер 4. Кой е за? Против? Против? Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Начало на гласуването по четвъртия блок. Край на гласуването. Отхвърля се. Przechodzimy do bloku numer... No, no, no, poprawka 53. Поправка 50. Изменение 53. За. Председателя се поправя. Сега гласуваме блок номер 4. За, против,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 Край на гласуването. Отхвърля се. 189. За. Против. Отхвърля се. 190 за, против, въздържали се, отхвърля се. 191 за, против, отхвърля се. 192 кто е за? 192 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 се поправя. 199 за против отхвърля се. 201 во изменение за против Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте по 201 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 202 изменение. За. Против. Отхвърля се. 203-то изменение за против отхвърля се. 204 за против ще, ще го проверим електронно. Моля гласувайте по 204-то изменение. гласуването. Приема се. 205 изменение. Връщаме се на 202 изменение и ще го гласуваме електронно. 202 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 203-то изменение. Сега ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. 203-то изменение. Край на гласуването. Приема се. Двеста и пето. които са за 205, моля вдигнете ръка. Против. Отхвърля се. 207. За. Кой е за 207 изменение? Кой е против? Отхвърля се. 208 изменение. За. Против. Отхвърля се. 59-то изменение. Не, поправя се председателя направо 210 изменение. За. Против. Приема се. Двеста изменение. Кой е за? Против. Отхвърля се. 214 за. Против. Отхвърля се. 215 за. Против. Отхвърля се. 217 за. 217 изменение за против, отхвърля се. 62 изменение. Двеста деветнайсет за, против, приема се. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте 219. Край на гласуването. Отхвърля се. 220 за. 220 изменения за. Против. Приема се. 221 изменение. За. Против. Отхвърля се. Но ще го проверим електронно. Моля, гласувайте 221 изменение. Край на гласуването. Приема се. 222 изменение. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Изменение 228. Кой е за? Кой е против? Приема се. 229 изменение за. Против. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте 229 изменение електронно. Край на гласуването. Приема се. 65-то изменение на докладчика. Кой е за? Против. Приема се. 230 изменение за. Против. Приема се. 231 за. Против. Приема се. 232. За. Против. Приема се. 236. За. Против. Кой е против? Ще го проверим електронно. Моля гласовете електронно 236 изменение. Край на гласуването. На 25 за. Приема се. 237 изменение за. Против. Приема се. 67 изменение на докладчика за. Против. Приема се. 238 за. Против. Приема се. 239 за. За. Против. Отхвърля се. 240 за. Против. Отхвърля се. 241 за, против, отхвърля се. 242 за. Кой е за? Против? Отхвърля се. Не, ще го проверим. Проверявам електронно 242 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Двеста изменение. Кой е за? Против? Приема се. 68. Изменение на докладчика за. Против. Приема се. 244 изменение за. Не, извинявайте, поправя се председателя. 69 изменение сега. За. Против. Приема се. 70-то също на докладчика. Кой е за? Против? Приема се. Гласуваме блок, по, блок 5. Кой е за този блок? Против? Приема се.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 Ще го гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 249 изменение. За. Против. Приема се. Двеста петдесет и първо за. Кой е за, кой е против? Отхвърля се. и второ за. Против. Отхвърля се. 77 изменение. На докладчика за. Против. Приема се. 253 за. Против. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Това е гласуване по 253-то изменение. Ще повторим гласуването по 253. Моля, гласувайте пак. Край на гласуването. Извинявайте, аз съм направил грешка. Приема се. Стигаме до 255-то изменение. Кой е за? Против? Приема се. 256 за. Против. Приема се. 257 за. Против. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 259 за. Против. Отхвърля се. 260 за. Против. Отхвърля се. 262 за. Против. Отхвърля се. 263. За. Двеста изменение за. Против. Отхвърля се. 264. За. Против. Приема се. 265. За. Против. Отхвърля се. 266. За. Против. Отхвърля се. 267. За. Против. Приема се. Сега Блок 6. Кой е за този блок? Кой е за блок 6? Против? Приема се. Добре, ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Гласуваме по блок номер 6. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. И така. 272 изменение. Кой е за? Против. В... Приема се. Изменение 273. За. Против. Отхвърля се. 274 то изменение за. Против. Отхвърля се. 275 то за. Против. Отхвърля се. 276 за. Против. Отхвърля се. 277 за. Против. Ще трябва да го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно по 277. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозенство. 278. Кой е за? Кой е против? Приема се. 279. 279. Кой е за? Кой е против? Приема се. 280. Кой е за? Кой е против? Приема се. 281. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 282. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 283. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 284. Кой е за? против, приема се. 78, кой е за? 78. Кой е против? Приема се. 285. Кой е за? Против? Отхвърля се. 286. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Приема се. 287. Кой е за? Против. Приема се. 288. Кой е за? Кой е против? Приема се. 289. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Приема се. 290. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Приема се. 291. Кой е за? Кой е против? Приема се. 292. Кой е за? Против. Нека да проверим по електронен път. 292, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 293 за, против. Приема се. 294. Кой е за? Против. Приема се. 295. Кой е за? Против. Приема се. Гласуване анблок 7. Кой е за? 7. Моля, вдигнете ръка. Благодаря. Кой е против? Против. Благодаря. Приема се. Преминаваме към 300. Изменение 300. Кой е за? Благодаря. Против. Отхвърля се като че ли. Но нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Благодаря. Да, отхвърля се. Сега. 301. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Кой е против? Приема се. 303. Кой е за? 303. Благодаря. Кой е против? Моля, е, гласувайте по електронен път по 303. Извинете, но трябва да проведа по електронен път. Моля, гласувайте. Благодаря ви. Край на гласуването. Приема се. Чудесно. Дами и господа, когато съм с виждам добре залата. 302. Кой е за 302? Моля, вдигнете ръка, но случила очила трудно виждам списъка. Сега кой е против? Кой е против? 304. Има ли някакви възражения? Или проблеми? Да, докладчик иска думата. Ако вие ще казвате по няколко изречения наведнъж, защото при превода на немски има доста голямо изоставане, особено когато става дума за цифри. Благодаря ви предварително за това. Да, благодаря ви. Да, ще постъпвам както казвате. 302. Кой е за 302? Кой е против? Отхвърля се. 304. 304 кой е за? Кой е против? Приема се. Но нека да проверим по електронен път. 304, моля гласувайте. 304 по молба на колеги от залата. Край на гласуването. Отхвърля се 305. Кой е за 305? А, моля да ме извините. 307 сега. 307, кой е за? Благодаря ви, кой е против? Приема се. 308. 308. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Приема се. 310. Кой е за? Извинете. Не, не се гласува по 310. 309. 309. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Приема се. Добре, ще проверим по електронен път. 309. Моля, гласувайте. 309. Благодаря ви. Край на гласуването. Да, отхвърля се. 85. Кой е за? Против? Приема се. Добре, ще проверим 85 по електронен път. Моля, гласувайте по 85. Край на гласуването. Да, отхвърля се. С един глас. 313, моля гласувайте. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Отхвърля се. 314. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 315. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 316. Кой е за? Кой е против? Приема се.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 Нека да проверим 319 по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 320 за. За. Против. Приема се. 321 кой е за? Благодаря. Кой е против? Приема се. 322. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Приема се. 323. Кой е за? Кой е против? Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 324 за. Против. Отхвърля се. 325 за. Против. Приема се. 326. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Приема се. 327 за. Против. Отхвърля се. 328. Кой е за? Благодаря. Против. Приема се. 329 за. Против. Приема се. 330 кой е за? Против. Приема се. Сега гласуваме по блок 8. Кой е за? Кой е за? Благодаря. Кой е против? Добре. Проверяваме по електронен път. Моля, гласувайте. Анблок номер 8. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 338. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Сега гласуване на блок номер 9. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Против. Приема се. Добре, проверяваме по електронен път. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте по блок 9. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега 342. Кой е за? Против? Отхвърля се. 343 за. Против. Отхвърля се. 344. Кой е за? Против. Приема се. 345. Кой е за? Против. Отхвърля се. 346. Кой е за? против, отхвърля се. Триста четиристи седем. Кой е за? Против. Приема се. осем. Кой е за? Против. Отхвърля се.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 Приема се. 353 го е за? Благодаря. Против. Приема се. 354 го е за? Против. Приема се. 355 за. Благодаря. Против. Приема се. 356 за. Благодаря. Против. Отхвърля се. 357. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 358. Кой е за? Кой е против? Приема се. 359. Кой е за? Кой е против? Приема се. 360. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 361. Кой е за? Против? Приема се. 362. Кой е за? Против? Приема се. 363. Кой е за? Кой е против? Приема се. 364. Кой е за? 364. Да, благодаря. Кой е против? Отхвърля се. 365. Кой е за? Против. Приема се. 366. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 367 за против, приема се. 368, кой е за, против, отхвърля се. 369, кой е за, против, приема се. 370 за, против, отхвърля се. 371 371. За. Против. Приема се. 373. Но преди това 371 електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 373 кой е за? Благодаря. Против. Приема се. 374. Кой, кой е за? Извинете. Кой е против? Отхвърля се. 375. Кой е за? Против. Приема се. 376. Да проверим по електронен път ли? Добре. 375, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 376. Кой е за? Кой е против? Кой е против? Приема се. 377. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 378. Кой е за? Против? Отхвърля се. 379. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 380 за. Против. Проверяваме по електронен път. 380, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 381. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 382. За, против. Отхвърля се. 382 електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 383. Триста три. Кой е за? Благодаря. Против. Електронна проверка по 383. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега изменение 86. Кой е за 86? Кой е за? Кой е за? Дякую. Kto jest Благодаря ви. Кой е против? Отхвърля се. Сега изменение 87. Poprawka 91. 91. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 92. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Приема се. Сега 93. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 94. Кой е за? Против. Отхвърля се. И сега гласуваме по целият текст на становището с измененията. Гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Становището се приема. Благодаря на докладчика. Przerwa. Proszę Państwa, spotykamy się o godzinie 15.00. Дами и господа, ще се срещнем отново в 3 часа. Имаме заседание с участието на ministra на развитието на na райони и храните на Гърция който представлява гръцкото председателство. Но. Пункт остатни. Моля, моля за малко внимание. Все още имаме още една точка от дневния ред за тази сутрин. Една много приятна тема, която следва да обсъдим. Бих искал да се отчета за посещението на наша делегация е, в Риоха, в Испания. Така се получи, че бях ръководител на тази делегация. Така че бих искал да представя моите бележки и информация. Бих искал да ви представя актуална информация за нашата мисия. Бяхме в Испания от 28 до 30 октомври. По организационни причини нямахме възможност да ви предоставим информация за тази мисия по-рано, но ето днес имаме тази възможност. Благодаря на госпожа Херанц Гарсия за това, че организира по изключително интересен начин нашата програма. Престоя ни в Испания беше също изключително интересен. Програмата ни се съсредоточаваше върху основните аспекти на общата селскостопанска политика в този регион, а именно винения сектор. Взехме предвид обаче и градинарството, както и производството на сирене. Проведохме много срещи, научихме страшно много за качеството на производството. В делегацията беше госпожа Лулин, която, както знаете, е председател на групата по виното в парламента. Господин Хауснигем също беше с нас. Срещнахме се с испанския министр на земеделието, както и представителя на автономната област в Ла Риоха срещнахме се с представители на правителството, с много представители на Асоциацията на производителите. Проведохме различни срещи, посетихме и една ферма. Видяхме и площите, на които се отглеждаха лузята. Изключително красив регион. Посещението беше изключително интересно. Срещнахме се с много хора. Научихме как точно тече производствения процес. Срещнахме се с много представители на испанските власти. Регионалните власти също полагат големи усилия за да подкрепят местните производители на вино и на сирене. Акцента се поставя върху качеството и продуктите на този регион са всеизвестни. Делегацията ни беше озадачена от силната подкрепа, която оказват регионалните власти. Те подкрепят производителите на вино и на сирене, както и подкрепят взаимното сътрудничество в сектора. Мисля, че това е един много добър пример и за други а, държави и региони. Още веднъж бих искал да благодаря на госпожа Гарсия за отличната организация на това посещение. Госпожа Херанц Гарсия, доколкото разбирам, тя също иска да вземе думата по темата. вашите асистенти също се включиха в организацията, така че моля да им предадете най-горещите ни благодарности. Виждам, че господин Капула Сантос също иска думата, така че заповядайте. Господин председател, просто искам да подкрепя това, което току-що казахте. Аз също бих искал да ви поздравя, защото вие водихте мисията изключително а, изкусно. Посещението ни беше изключително ползотворно. Мисля, че всеки един регион трябва да се горде с подобен процъфтяващ земеделски сектор хората там, производителите е, и е, представителите на регионалната власт бяха изключително добре представи, представени. Наистина посещението беше изключително полезно, беше много добре организирано. Испанските организации, както и регионалните власти също ни приеха много радушно. Благодаря и на госпожа Гарсия за ангажираността по време на цялото това посещение, както и на председателя, който оглавяваше мисията. Благодаря ви, казва председателя. Изцяло споделям казаното от вас. А сега бих искал да дам думата на госпожа Херанц Гарсия. Благодаря ви още веднъж. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на господин Капула Сантос за любезните думи. Аз бих искала да благодаря на всички колеги от Комисията по земеделие, които решиха да посетят моя избирателен регион Лариоха. Целта на посещението беше да а, видим как стоят нещата в един изключително земеделски регион. Там а, хората се занимават не само с животновътство, но и с много по-разнообразни дейности. Посещението ни пожа на успех а, в Лариоха – Имахме представител на местните регионални власти. Срещнахме се също така с много други представители. Посещението ни беше отразено в медиите. Посещението ни беше отразено дори в съседните региони. Има това, което искам да кажа, е, че посещението ни имаше изключително добър отзвук в пресата. Представителите на земеделските производители бяха изключително щастливи за това, че имаха възможност да поговорят с европейски депутати много е трудно, когато тези хора идват тук да говорят с нас. Всъщност те контактуват с нас посредством посредници. Благодаря на всички за любезните думи. Аз в качеството си на депутат от мое лично име също бих искала да ви благодаря за участието в това посещение. Знаете, че в нашия регион се занимаваме най-вече с отглеждането на захарно цвекло. Доста обезпокоително е това, което в момента се случва в захарната индустрия, така че беше важно да видим как ефективно се разходват средствата от Европейския фонд за регионално развитие. Надявам се, че всички вие отново ще дойдете в Лариоха през следващия ви мандат. Тогава ще можем да отидем и в долната част на региона, защото сега се ограничихме само до горната част. В долната част имаме друг вид производство, съвсем различни земеделски площи така че ви остава да опознаете и долната част на региона Лариоха. Благодаря ви, казва председателя. Моля ви, предайте нашите благодарности на всички представители на регионалните власти. Още веднъж благодаря и на вас, както на вас, така и на вашите асистенти. Посещението беше изключително добре организирано. Ако си спомняте, бях докладчик по дребно мащабното земеделско производство и трябва да ви призная, че научих страшно много по време на това посещение. Знаех, че всичко е много добре организирано в винения сектор, но а, това, което действително ме впечатли, беше а, производството на сирене дребномащабното производство на сирене. Дребни производители, които отглеждат кози, които работят в изключително добро сътрудничество с преработвателната промишленост. Това беше изключително добър пример, който давам многократно в Полша. Дребномащабните производители е, също се нуждаят от е, добро сътрудничество, за да могат да предоставят качествени продукти. Не говорим за някакви конкретни предпочитания в този случай, просто казвам, че дребните производители също се нуждаят от е, добра рамка, за да могат да подобрят качеството на предлаганата от тях продукция. Производителите в Лариоха ни приеха изключително топло. Аз лично бях поканен отново там и мисля да го направя, защото това е една изключително красива част на Испания. Благодаря на всички, които се включиха в мисията, благодаря на организаторите. Рядко участвам в проучвателни мисии. и наистина бях впечатлен от добрата организация. Това беше последната точка от дневния ред за тази сутрин. Моля всички да бъдете на време за следобедната ни сесия в 3 часа, когато на гости ще ни бъде министъра на земеделието на действащото председателство, т.е. гръцкия министър на земеделието. Срещата ни ще бъде интересна. Ще обсъждаме както по-общи въпроси, така и конкретни въпроси, свързани с селско-стопанската политика. С това закривам заседанието. Ще се видим отново в 3 часа. Извинявам се за грешките, които допуснах по време на гласуването. Аз просто замествах господин Декастро, така че извинете.